за приемане на своето виждане, е, отношение, което ще, е, който срок започва да тече утре. Протокола ще се предостави в началото на следващата частична парламентарна пленарна сесия и ако няма възражение, ще изпратя съответните резолюции до